Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno. Нека подновим нашата работа. Следваща точка е свързана с дискусия относно присъединяване на Европейския съюз към Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния наказателен съд и Римския статут. Докладът на Рамон Ореги който пък се отнася до институ... Институ... институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Е, допълнителна точка е конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд Кампала и Локанда. Давам думата на господин Кон Глади. Благодаря. Госпожо председател, господин представител на съвета, госпожо комисар, днешния ден е много важен.